езика, казва председателят. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Продължаваме с обясненията на вота. Онези, които желаят или трябва да напуснат залата, молят да го направят по-бързичко. Няма да мога да дам думата на всички, които са поискали да обясняват своя вод трябва да закрием това заседание в 14.30. Останалите оратори ще получат думата утре. Altre eventuali dichiarazioni potranno essere proposte per iscritto. Passiamo al discarico dove... А, а тези обяснения на вота, за които не стигне времето, ще бъдат внесени писменно по а, а, освобождение Госпожа Лопес Бермехо. Добър ден. Господин председател, днес е тъжен а, ден а, за приятелите на окупираната от Марокко страна.